Witam panie i panów posłów bardzo serdecznie. Wznawiam posiedzenie. добре дошли. Добре дошли на всички присъстващи тук в залата. Добре дошъл на нашия гост, господин комисарят. Протоколът от вчерашното заседание и приятелите текстове са на разположение. Има ли някакви възражения по протоколите? Затъм... Няма. В такъв случай